Okay, if uh, people could settle down, um, I have to do... Моля, заемете местата си. Трябва да започнем с формалностите. Най-напред, нека да приемем дневния ред. Ще го считаме за прият. По-нататък приемане на протокол от заседанието от 28 януари, 30 януари, 3 февруари 12-13 февруари, 13 февруари и 17 февруари. Тези протоколи ви са ви били раздадени. Моля за вашето одобрение. Считат се за одобрени. Сега съобщение на председателя. Първо актуална информация по тристранните срещи. Последният последната среща за единия механизъм за решаване на 24 февруари парламентът изрази разочарование от забавенето на преговорния процес. Бяхме разочаровани, защото смятахме, че бе, че е бил даден гъвкав мандат но като тази гъвкавост, като че ли беше изчезнала през уикенда, бяха обсъдени следните въпроси. Подхода към взимането на решаване на решение и механизма за оздравяване по-конкретно между правителствения елемент и неговото включване в механизма за оздравяване – обхвата на този механизъм, държавната помощ и клаузата за преразглеждане следващата тристранна, тристранна среща ще на 4 марта. По директивата за а, платежни а, салда бяха проведени тристранни срещи, бяха по, все още не е постигнат компромис, т.е. обхват, прозрачност, достъп до платежни сметки – и трансгранично прехвърляне. Има още два тристранни срещи за 13 и 20 март. Продължават преговорите. Целта е да се постигне споразумение в рамките на този мандат. Дейности за щети. Среща беше проведена в Страсбург. Постигнат е напредък по член 12 и 15 за таксите, взаимодействието между сумата на щетите и таксите и беше постигнато споразумение по седми член, но няма споразумение за представянето на доказателства по член 6, нито пък резултатът от националните решения член 9 в момента търсим възможност за провеждане на още една тристранна среща в средата на мар, за да се постигне споразумение по време на този мандат. ЮСИТ и доклада на Свен Гиголд след контакта между трите институции беше постигнато споразумение по процедурата, така че тристранната среща за 25 февруари нямаше нужда да се проведе. Да се проведе. Споразумението включваше режима за санкции, споразумението за възнаграждение беше постигнато споразумение в най-общи насоки. Особено, що се отнася до прехвърлянето на правомощия върху трети страни. След като постигнете формално потвърждение от Корепер, че са съгласни с текста, ще бъде проведено среща. Предвидели сме гласуване в пленарна зала през април. Разбирам, че се водят дискусии. Надявам се, че те ще постигнат резултат. Кей? Okay искаше да повдигне въпрос и тя току-що пристигна. Сега новата консултация по МИФИД. Сега искам да се допитам до комисията по МИФИД. Споразумение постигнато на 14 февруари с докладчика Маркос Фербер. Комисията беше информирана за това споразумение на 15 февруари. Съвета от 19 февруари потвърди, че ще одобри позицията на парламента, ако парламента одобри договорения текст. Ако докладчикът иска да вземе думата, ще му дам възможност да се изкаже накратко. Благодаря, госпожо председател. Мифит е в сърцевината на пакета за финансово регламентиране. Работим по тях от две години и щеше да бъде добре, ако парламента да беше постигнал споразумение със съвета по-бързо. Трябваше да мине половин година с тристранните срещи. Трудно беше. Искам обаче да благодаря на всички, особено екипа водещ преговорите. Благодаря на служителите от секретарията. Впечатляващо е това, че комисията се оказа толкова един по време на преговорите. Повече от 90% от споразуменията с съвета отразява онова, което парламентът за това, за което парламента настояваше на първо четене. Това беше успех за парламента и препоръчвам да приемем този резултат и в пленарната зала да гласуваме за. И в съответствие с правило 70 искам да подложа тези текстове на гласуване с вдигане на ръка. Гласуваме текста да бъде представен за гласуване в пленарна зала. Няма против, няма възражения. Чудесно. Текстът ще бъде представен за гласуване в пленарна зала по време на втората сесия в Страсбург, след като юрист-лингвистите огледат текста. Надяваме се, че тяхната намеса ще бъде минимална. Сега подобна процедура. 18th of December, uh, which was announced at the meeting of the 9th of January. We now by... Сега по CSDR получихме писмо от uh, Корепер. Ще дам възможността uh, на Кейт благодаря, ще бъда много кратка. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Темата е много специализирана. Благодаря на съветниците и сътрудниците за усилията, които положиха, така че да се огледат всички подробности, да се отрази онова, по което се бяхме договорили през декември. Не беше лесно. Документът е, е специализиран, но това е много важен елемент от единния пазар. Бяха идентифицирани няколко бариери. Много се радвам, че сега имаме възможност да се насочим към ценните книжа и ЕЦБ да започне работа по този въпрос без пречки, така в съответствие с правило 70. Искам да ви помоля да гласувате, ако сте съгласни с, ако, с това текста да бъде представен пленарна зала. Всички са за, няма против, няма въздържали се и така. Гласуването ще бъде през април. Марио, благодаря за това, че изчака, докато си свършим тези предварителни задачи. Това е последният диалог по въпросите на единната валута за този мандат. Днес се явяваш за последен път през, пред тази комисия и последната, на която аз съм председател. Е, добре прекарахме заедно, както се казва, след като комисията ЕКОН е, се изказа благоприятно за твоето назначение. Ние се чувстваме отговорни за твое председателство и политиката на банката. Този мандат беше особено труден в областта на економическите и валутните въпроси. Не беше чак толкова отдавна, когато много хора изразяваха съмнение дали економически валутен съюз ще може да продължи да съществува в сегашния му вид. За щастие и благодарение на усилията на ЕЦБ, сега сме в по-добра ситуация, но предстои много работа и се смята, че ще има много силен интерес към действията, които ще предприемеш по време на следващия мандат. Работихме добре заедно с нашата работ, нашата комисия работи много добре с Европейска централна банка и сега сме съюзници по въпроса за банковия съюз. Целта ни е да получим удовлетворителен отговор за бъдеще. Чух коментари от е, някои за това, че сме ви задавали въпроси различни от е, е, валутната политика, но като си има предвид обема на законодателната дейност, която извършихме и ефекта върху економически и валутния съюз, Смятам, че беше редно да проведем дискусии по това ново законодателство, не само да задаваме въпроси за ликвените проценти. Е, Вие се обединихте с други централни банки за насоки в областта на политиката и е, нямам съмнение, че и в бъдеще ще се обръщаме към вас за насоки за целите на нашата работа. Беше ни приятно да разговаряме с вас и сме благодарни за това, че е, отговаряхте на въпроси, които излизат извън формалния мандат, но ценим вашия подход към законодателната дейност, както и участието в тези диалоги, диалози по въпросите на едината валута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми депутати. Както ти сама каза, Шаран, това е последното ми изслушване в комисията ЕКОМ преди края на вашия мандат. Искам в началото да ти благодаря, Шаран, за начина по който ти ръководи тази комисия през този толкова труден период. И както ти каза, ние работихме добре заедно. Искам да благодаря на всички вас за е, откровените разговори, ползотворните разговори, които имахме през последните две години и половина. Опита за мен беше безценен в това отношение. Живеем в е, временна криза и отчетността пред е, парламента е изключително важна. Тъй като трябва да получим публично одобрение за нашите действия. Изслушванията бяха начин да се обсъди състоянието на економическия и паричния съюз. Е, това беше диалог между две истински европейски институции. Имахме възможност да дебатираме кой е правилният път напред. Очаквам с нетърпение да продължим работата в същия дух с новата комисия ЕКОН от юли месец нататък. Искам да се възползвам от дадената ми възможност и да представя валутната политика на ЕЦБ през последните 5 години. Искам да направя преглед на онова, което беше постигнато в еврозоната през последните 5 години. Освен това, искам да направя оценка на предизвикателствата, които все още са пред нас. Искам да кажа, че тези предизвикателства ще бъдат и за новия парламент, и за новата комисия. Преди да започна да навлизам в подробности в тези три области, нека да ви напомня припомня, че следващото заседание на управителния съвет на ЕЦБ ще бъде през четвъртък. И е, в е, този период, който настъпва и който се нарича Пурда, разбирате, че не мога да ви дам подробни отговори по отношение на валутната политика. В последните пет години ЕЦБ продължи да предприема необходимите мерки с цел да се запази стабилността на цените в еврозоната. Искам да се върна към първото изслушване в рамките на мандата на Европейския парламент, което се проведе с моя предшественик през септември 2009 година. По това време економиката се оттърсваше от последиците е, на тези сътресения, които пък е, последваха след фалита на Lehman Brothers. Ставахме свидетели на е, отрицателна инфлация. В тази връзка прогнозата беше да се стремим единствено към стабилност на цените. Имаше прогнози, че инфлацията ще се увеличи до 2%. Е, основните лихвени нива на ЕЦБ бяха замразени на много ниски нива е, и това се правеше на няколко етапа. Имаше и въвеждане, постепенно въвеждане на някои нестандартни мерки. През май 2010 година обаче пазарите на държавния дълг замръзнаха в няколко държави членки на еврозоната. Финансовата фрагментация придоби една нова, непозната форма и съответно се създадоха финансови условия и политика, които бяха различни за различните държави членки. Ние въведохме така наречената програма за пазари на ценни книжа. Целта там беше да се купуват държавни облигации. В началото економическото въздействие на кризата с държавния дълг беше ограничено. И то засягаше само по-чувствителните економики. След това обаче имаше натиск върху цените на енергийните ресурси, това доведе до покачване на инфлацията и в еврозоната. Решихме да повишим лихваните нива в началото на 2011 година, тъй като имаше рискове в средносрочен план. Кризата с държавния дълг се задълбочи и еврозоната навлезе в втора рецесия. Имаше отново инфлационен натиск и ето защо ние отново понижихме лихвените нива. Това стана чрез няколко стъпки. Имаше и значителни проблеми по отношение на пазарите на държавния дълг, за да избегнем още веднъж е, кредитната криза, ние въведохме операции по рефинансиране с падеж до 3 години. Взимната експозиция на банките доведе до това, че имаше значителни неблагоприятни е, последици и инвеститорите започнаха да се притесняват, че в някои държави членки публичната и частната задлъжнялост е, ще доведе до сериозни проблеми за общата валута. Имаше сериозен риск от реденоминация. Ние искахме да има плавен преход в паричната политика. За да запазим целостта на еврото и еврозоната, ние обявихме нашата готовност да въведем така наречените преки парични транзакции, като целта тук беше да се премахне компенсацията за този риск от финансовото финансиране на ценните книжа. Това съобщение обърна процеса на дестабилизация на паричните потоци. Този процес на дестабилизация беше започнал през пролета на 2012 година. Финансовите пазари бяха в процес на нормализация за няколко месеца след това обаче през пролетелято на 2013 година еврозоната и паричните пазари в еврозоната станаха свидетели на външни шокове. Имаше увеличаване на лихвените нива. През юли миналата година пояснихме каква е ориентацията на нашата валутна политика. Ние дадохме бъдещи насоки относно политиката, като те зависеха от прогнозите за стабилността на цените. Всички наши мерки, стандартни или нестандартни, бяха предприяти с цел да се изпълни основната ни задача, именно да запазим стабилността на цените. И тези мерки дадоха резултати. От юни 2009 година, а именно от началото на този мандат, средната инфлация в еврозоната е 1,8%. В някои изключителни случаи нашите мерки бяха изключителни по своя характер. Но идеята да изпълним основната си задача не претърпя промени и нашата стратегия остана основния кръгален камък в нашите действия. Ето защо тези наши действия и тази наша готовност бяха отразени и в очакванията за инфлацията в средносрочен и дългосрочен план. Като целта на управителния съвет е да се запази нивото на инфлация под и близо до 2% в средносрочен план. Последните 5 години отбелязаха не само ефикасната парична политика в еврозоната, трябва да си припомним, че постигнахме много и по отношение на економическите политики. Четири години след като първите държави членки поискаха финансова помощ, днес спокойно можем да кажем, че най-лошото беше избегнато. Политическата воля на всички заинтересовани лица беше достатъчно силна, за да се защити целостта на еврозоната. Много хора бяха подценили тази воля. И още нещо. В с сивите краски, които някои се опитват да нарисуват в наши дни, еврозоната, що се отнася до економическите основи и е, институционалната е, структура, е по-добре отколкото в началото на мандата на парламента. Сега вървим в правилната посока, ако не друго чашата е наполовина пълна. До голяма степен това се дължи на корекцията на економическите политики на национално ниво. Намаляват дисбалансите и се поставя основата за по-добра конкурентна способност и по-силен растеж. Това въжи най-вече за страните, които са обект на специални програми. Те предприеха невероятни усилия за да консолидират държавните си счетоводни баланси, за да внесат корекции в финансовите си сектори и за да реформират структурата на економиките си. В страни от националните политики цялата еврозона вече е по-стабилна. В тези турбулентни времена когато често имаше изкушение да се върнем към национални е, мерки, Европейския парламент със своята европейска гледна точка изигра изключително важна роля с цел да се гарантират истински европейските институции. Е, сигурен съм, че този институционален подход е, в някои случаи е създал дискомфорт но като цяло ние трябва да признаем постигнатото. Пакета от 6 законодателни мерки, от 2 законодателни мерки и фискалния пакт направиха рамката на управлението по-съизмерима с предизвикателствата на валутния съюз. Това е една важна стъпка към постигането на стабилни обществени финанси в еврозоната. На второ място, подобрената финансова регулация, например, във връзка с директивата за капиталовите изисквания 4 и компромис по отношение на директивата за, за банковото преобразуване, както и постепенните стъпки е, към създаването на действителен банков съюз с единен надзорник, е, единен механизъм за преобразуване и хармонизирана рамка за схемите за гарантиране на националните депозити. Всичко това ще намали риска от е, евентуална бъдеща криза. На трето място, през 2010 година нямаше разпоредби във връзка с държави членки, които са изключени от пазарите. Това отсъствие на институционална база доведе до сериозна несигурност в пазарите. Създадохме европейския надзорен механизъм и пакета от две законодателни мерки и така създадохме и рамка за управление и инструмент за постоянно финансиране. Това беше основна крачка напред и ще гарантира, че в бъдеще еврозоната ще бъде по-подготвена за ответна реакция при подобни кризи. От историческа гледна точка 5 години са нищо. За по-малко от 5 години обаче еврозоната направи невероятна крачка напред и тази крачка ни задържа всички заедно. Това няма как да бъде подценено в следващите седмици. Нямам съмнение, че от юли нататък следващия Европейски парламент ще продължи да изпълнява важната роля, която беше зададена от настоящия парламент. Все още има предизвикателства, и те са важни и твърде сложни, за да се самозалъгваме. Твърде рано е да се каже, че мисията е изпълнена. Хората в еврозоната все още страдат от а, този процес на промени след години на натрупан дисбаланс. Безработицата е твърде висока, гражданите съдят Европа във връзка с способността и да създава работни места и трая на растеж. Идните години ще бъдат насочени основно към създаването на един по-съвършен съюз, който да се стреми към изпълнението на тези цели. На първо място това означава да се изпълнят ангажиментите поети в миналото. Държавите членки трябва да изпълнят своите обещания за залечаване на дисбалансите и за реформиране на структурата на економиките. Фискалните политики трябва да бъдат приравнени към разпоредбите на пакта за растеж и стабилност и на фискалния пакт. Фискалната консолидация трябва да бъде създадена по такъв начин, че да е насърчаваща растежа, а структурните реформи би трябвало да дават тласък на растежа. И това въжи за всички държави членки, не само за онези, които бяха изправени пред възможността да загубят достъп до пазарите. Това въжи и за европейските институции. Те трябва да гарантират, че общите правила се изпълняват навсякъде по един и същи начин. Изпълнението на поетите в миналото ангажименти означава, че трябва да се изпълняват и обещанията на държавните и правителствените ръководители от юни 2012 година за приключване на работата по банковия съюз. Това означава бързо транспониране на договорените директиви в националните законодателства и ясно и категорично изпълнение на приетата регулаторна рамка. Това означава, че трябва да има стабилен втори стълб на банковия съюз и трябва да има единен механизъм за преобразуване и те трябва да бъдат договорени преди края на този мандат. Създаването на един по-съвършен съюз означава и запълването на пропуските в архитектурата на економическия и паричен съюз. Един истински цялостен економически паричен съюз, така както то е очертан в доклада на четиримата председатели, трябва да остане дългосрочната ни цел. Това не означава интеграцията да бъде безкрайна. Това не е необходимо нито от економическа гледна точка, нито пък е политически реалистично. Това означава да се приравнят економическото управление и политиките на държавите членки, там където е уместно, за да се гарантира, че ще се минимизира ефекта на доминото. Трябва да се сподели суверенитет в някои основни политически области. Това естествено е само един начин за постигане на целта. Една централна банка не трябва да задава решенията. Това е работа на политиците. Но се надявам като представител на Централната банка и като европейски гражданин, че идните избори, идната кампания за тях ще дадат възможност да започнем дебат за решенията за Европа за в бъдеще. Благодаря ви за вниманието и сега съм готов да чуя вашите въпроси. Благодаря. Сега минаваме към въпросите от името на НП Бурхард Балц. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин президент. Благодаря за вашите обяснения. Сега чакам да оратора да си сложи слушалките. Още веднъж е, благодаря, господин председател. Благодаря за отчета, който направихте пред Европейския парламент за извършената от вас работа. Знаеме, че институциите виждат нещата по различен начин, За това ви благодаря, че изложихте вашата гледна точка. Имам два въпроса. Първо за собствените ресурси. И държавните заеми. Отдав, от много време Европейският парламент би искал да, се, да има някакъв прак или да има някакви ограничаващи мерки за държавите да вземат да, заеми. Как виждате вие е, нещата, господин Драги? Дали вече се вземат мерки и какви трябва да бъдат първите мерки, които се взимат е, след е, резултатите от е, стрес тестовете? Какви трябва да бъдат е, следващите е, мерки? Второ, по въпроса за тройката. ЕЦБ е част от е, тройката много бива критикувана тройката и мерките, които тя а, налага, но в крайна сметка тези мерки са резултат от преговори с държавите членки и с техните правителства. Но в крайна сметка, ако държавите наистина извършват тези промени, те постигат положителни резултати. Така че как виждате за напред работата на тройката? Благодаря. По първата а, точка и държавните облигации. Има. Този проблем има няколко аспекта. Първо, риска. Претеглянето на риска при издаване на облигациите. Мерките трябва да бъдат прилагани от всички банки в света, т.е. да има общи правила за всички. Но какъв, какъв ще, каква ще бъде оценката в нашия преглед? И трето, по какъв начин тези държавни облигации ще бъдат разглеждани и по какъв начин те ще бъдат подлагани на стрес тестовете, като всички други активи и при прилагане на същите параметри или не. Ние ще продължиме да прилагаме класическите методи съгласно правилата, които са в момента в сила. Втория ви въпрос е свързан с работата на тройката. Абсолютно сте прав, че държавите, които прилагат специфичните програми, наистина постигнаха положителни резултати Знаете, че проведахме още един кръг разговори в Атина. Беше много трудно, много болезнено дори, но В крайна сметка се оказва, че тези програми са необходими и много полезни за тези страни. А колкото до ролята на ЕЦБ в самата тройка, Самия факт, че ЕЦБ е участва в работата на тази тройка и е част от тройката, тя позволява и улеснява предаването, трансмисията на правилата и а, контрола. Госпожа Елиза Ферейра, ще говоря на английски. Много благодаря ви за това, че всеки път сте тук, когато говорим за кризата. Сега. Аз... Продължавайте да мислите за онези липсващи брънки в валутната архитектура на еврозоната и продължете да го правите. На първо искам да ви задам въпрос, свързан с механизма за оздравяване, за банково преобразуване. Времето тече, преговорите с съвета са много трудни, като в Аз съм докладчик, е, но и аз и са докладчиците и докладчиците в сянка бихме ви помолили да настоявате за е, участието на ЕЦБ в този процес. Е, вие имате право да искате това, тъй като на... вие имате задължението да извършвате надзора трябва да има възможност да се взема решения, които да нямат политически оттенък за преобразуването на някои банки. А втория ми въпрос, след като дадени страни приложиха специфични програми, държавната задлъжнялост се увеличи и някои е, от държавите членки, в които беше прилож, беха приложени програмите, в момента се сблъскват с е, задължалност между 30 и 50%. Така че ще се намесите ли, ако е необходимо и какви ще бъдат е, условията, ако ще трябва да се намесите, за да защитите тези страни от спекулативни действия. Благодаря, казва господин Драги. Прав, прав, прави сте, права сте, че трябва да приключиме преговорите по механизма за банково преобразуване колкото се може по-скоро. Още от началото на на а, започване на преговорите. Всички а, карти бяха а, извадени на масата. Целта е да може да се вземат решения в трудни моменти, като тези е, решения трябва да могат да се вземат в най-кратки срокове и да бъдат най-ефективни. Второ, трябва да имат е, е, е, абсолютно разграничаване между надзора, извършен от е, ЕЦБ и самия механизъм. Ние трябва да решим да видим дали дадена банка ще стане субект на механизма, Трябва да се реши какъв вид, този механизъм ще реши какъв вид мерки трябва да бъдат приложени в тази банка. Така че трябва да имат ясно разграничение между двете дейности, между оценката от една страна и над, е, надзора от е, друга. Но при всички случаи ние участваме само в качество на наблюдатели при извършване на тези дейности. Второ, след, чак след е, 10 е, години ще е, може да бъде е, приложен този механизъм. Ние бихме искали обаче нещата да станат много по-бързо, поне след 5 години. Тези общи критерии могат да бъдат съвсем различни, свързани с пазарите или гаранциите или кредитни линии. Не мога да кажа, че механизма за банково преобразуване няма да бъде функциониращ или да даде резултати, ако е, междувременно не е въведен механизма за стабилност. А по втория ви въпрос. програмата е готова, готова да бъде приложена в момента, в който нейно, стане необходимо нейното въвеждане. Всички предварителни условия са на лице. До а колкото до предварителните условия, те все още не са, те не са изменени. Вие ме попитахте за ОМТ. Да, да, механизма е готов, такъв какъвто беше предвиден. Сега от името на Алде Оли Шмидт Благодаря. За последен път имам възможност да ви задам въпрос и, и искам да изразя възхищението си за начина по който ръководихте ЕЦБ по време на кризата. Много колеги е, биха казали същото. Имам два въпроса, но имам въпрос за Украина. Мисля, че това е на устата на всички ни и е хубаво да се замислим какъв ще бъде ефекта. Първият ми въпрос е за прозрачността. Вие споменахте, че ни имаме пред себе си 5 години, отчетността и прозрачността може да се подобрят. Ще се опитате ли протоколите да се публикуват през следващите години? Второ, за разделението на Европа, както знаете, аз съм от страна, която не е в еврозоната. Аз винаги съм бил за еврото и за това в страната ми да се приеме еврото. Вие говорихте за съвършен съюз. Това което идва, няма ли доведе до разделение на Европа с банковия съюз и всички мерки насочени към страните от еврозоната? Моето притеснение е, че резултатът може да бъде разделена Европа. Благодаря ви много за комплиментите. Те са в дефицит днешно време, така че ги оценявам. Не разбрах за Украина. Искате да коментирам Украина? Добре, тогава отговорът би бил много сложен. Отговор, който може да бъде представен в две измерения. Едното чисто економическо, техническо, но в тясно ограничен економически смисъл и там би казал, че трябва да обърнем внимание на финансовите и търговските връзки между Украина и Европа. Те са слаби. На, Европа, на Украина се пада 1% от износа, само 1% банкови вземания на, бяха на контрагенти в Украина. Като цяло, от тази гледна точка, от тази ограничена гледна точка, въздействието по всяка вероятност ще бъде доста ограничено. Но И тук би трябвало да направим сравнение с това, което се случи е, с решенията е, в областта на паричната политика от други юрисдикции и техния ефект върху еврозоната, той беше ограничен. Но геополитическото измерение на ситуацията в Украина е много различно от е, това, на което бяхме свидетели е, след, парични, след решенията на паричната политика или ситуацията в новите пазари. Геополитическите измерения на тази ситуация могат е, да се окажат е, много силни, в смисъл, че ще повлияят върху събития, излизащи извън рамките на статистическите цифри, економическите и финансови връзки. И така, мисля, че мисля, че трябва да следим ситуацията много внимателно и да сме наясно с това, че не става дума само за взимане на решения в областта на валутните въпроси. Въпросът е много по-широк и той може да окаже въздействие върху политиката. Що се отнася до прозрачността и протоколите? Започнахме, както беше представен, както беше предложен на управителния съвет, започнахме да обсъждаме въпроса за протоколите. Проведахме дискусия на първи етап, ще има още няколко етапа. Неколкократно съм казвал, че дискусията е сложна, тъй като става дума за различни аспекти на прозрачност, предоставяне на информация и заедно с това да се защитава независимостта на членовете на управителния съвет. Мога да ви гарантирам, че процесът ще приключи до 5 години и протокола ще бъде публикуван. Мисля, че тук мога да поема а, сериозен ангажимент. Другият въпрос е дали тези инициативи за банковия съюз повод за разделение ли са в Европейския съюз? Първо, това са естествените стъпки, които Валутния съюз трябва да предприеме, за да се запази ние направихме решителна крачка напред, но той все още не е недоизграден. Трябва да бъдат предприяти още няколко мерки, за да бъде архитектурата на Валутния съюз надежна. Една от тези стъпки е банковия съюз, ще има и други. Въпросът е за страните, които не членуват в еврозоната – Банковият съюз до сега е замислен като отворена структура, така че всички, които искат да се присъединят, да могат. Ние непрекъснато обменяме информация между механизма за стабилност и банковото преобразуване и страните, които все още не, са, не членуват но замисълът е за отворена структура, която не изключва никого. Моля ви, ограничете броя на въпросите. Дир Кетингс. Господин Драги, през 2012 година вие казахте, че ще направите каквото и да е необходимо. Изведнъж вие станахте Джеймс Бонд на, вал... на банковия свят. В крайна сметка, вие имате разрешение да печатате и програмата за преки парични транзакции успокои пазарите, но Германския конституционен съд затвориха вратата. Той смята, че тези преки парични транзакции са незаконни и несъвместими с правото на Германия. И тъй като съдът има право да решава по въпроси, имащи отношение към юрисдикцията в Германия, той отнесе въпроса към Люксембург. Група ищци, ръководени от представител на партията на господин Фербер, ще отидат в Карлсруе, за да успорят участието на Бундесбанк в проекта парични транзакции. И така, доколко е неограничено вашето правомощие да печатате? И решението на Конституционния съд не говори ли, че излизате извън рамките на правомощията си с, с обещанието да направите всичко, което е необходимо? Според нас преките парични транзакции попадат в нашия мандат. Те са напълно законни и ЕЦБ попада под юрисдикцията на Европейския съд. Какво би предп... или не би предпияла Бундесбанк, питайте тях. Но разпределението на риска, и това беше казано по време на заседанията в Карлсруе, Руе, е нещо, което се отнася към всички, независимо от това дали участват или не. Благодаря. Отговорът можем да го перифразираме като да носиш пушка, без непременно да стреляш. Свен Гиголт има думата. Госпожо председател, имам въпрос, свързан с очакванията за инфлация на пазара в момента. Помня, че и вие, но и вашите предшественици много се е, гордееха, че дългосрочната инфлация е била окрутена до под 2%. Сега обаче колебанията са между 1,5 1,7 но не стига 2%. И бих искал да попитам какви са последиците според вас за целите, които си поставя ЕЦБ за инфлацията и политиката в областта на единната валута. Какви са последиците и може, какви са последиците от това, че не можете да се гордеете толкова с това, че сте спазили стриктно заложените цели? Що се отнася до гордостта, мисля, че никога не бива да се гордеем с, от постижения, които са резултат от колективните усилия на мнозина. Онова, което можем да кажем, когато хвърляме поглед назад с известно удовлетворение, през последните 15 години ЕЦБ изпълни а, ангажиментите си, дори в, в съответствие с а, други централни банки и в сравнение с други а, регулатори, но а, не бих искал да използвам думата удовлетворени. Що се отнася до очакванията за инфлация, ние все още смятаме, че средносрочните очаквания се движат около 2%. Но в момента нивото на инфлацията беше много по 2%. Беше твърде ниско. И ние а, смятаме, че това ще продължи кратко време. Колкото по-дълго се запази на това ниво, толкова по-висок ще бъде риска да не се върне до 2% в е, разумен период от време. Тоест очакванията за инфлация да напуснат е, границата от 2%. Ние това не искаме. И ако искаме да кажем, че в някакъв момент инфлацията ще се повиши до 2%, макар и това да отнеме доста дълго време, ние трябва да се дадем въпроса, защо се случва това? Кое би и кое би върнало инфлацията до 2%? И нека сега да видим какви са причините за ниската инфлация. Първо обаче има един основен глобален елемент на ниски енергийни цени и цени на хранителни стоки. Ако направите сравнение между процента на инфлацията при нас и в САЩ, ще видите, че в САЩ процента не е много по-висок, въпреки че тяхното възстановяване и оживление е много по-бурно от нашото. И ако се върнем на инфлацията след азиатската криза в края на 90-те и кризата след фалита на Леман Брадърс, ще видите, че данните са съпоставими. Има обаче още един фактор, с който трябва да се съобразим. Когато ограничим вниманието си върху същностната инфлация, без цените на енергията и храните, ще видим, че спадът е свързан с корекциите в страните, в, които, в четирите страни, в които се изпълняваше програмата. Според нас това е резултат на относителна корекция на цените. Ако това е така, тогава е ясно, че това е траен фактор. Т.е. коригират се цените и а, инфлацията ще тръгне нагоре. Заедно с това обаче и аз ви представям цялата сложност на анализа, трябва да видим другата част, свързана с търсенето, тъй като безработицата е висока, търсенето ще се запази ниско, поне за известен период от време. Така че нека да гледаме този фактор намаляване на безработицата и прехвърляне на възстановяването към вътрешния сектор ще произведе важни последици. Няколко думи във връзка с казаното за инфлацията. Мога ли още да говоря или е, ми стече времето? Относителната корекция в е, цените се извършва в сектори, в които има международна конкуренция, т.е. експорта. Останалата част от економиката също трябва да се адаптира. В противен случай има по-ниска инфлация и по-високи реални заплати и колкото по-дълго се запази тази ситуация, толкова по-трудно, по-трудна ще бъде адаптацията на економиката. Ето защо имаме нужда от корекция и приспособяване и затова държим толкова на структурните реформи. И това са секторите, в които приспособяването ще изиграе най-голяма роля. Секторите, които са защитени от конкуренция. Благодаря. обичайното разместване на списите с изказалите се. Госпожа Матиеш, един въпрос, който не беше повдигнат до сега. Липсата на ликвидни средства. Знаем, че това представлява сериозен проблем и то не може да се реши само чрез намаляване на лихвените нива. Появяват се новини относно бъдещите мерки на ЕЦБ в тази връзка. Една от мерките, които се споменават, е че ще се предявят изисквания спрямо банките. И трябва те да бъдат рекапитализирани. Ще има и с други думи съответни изисквания, ако трябва те да бъдат рекапитализирани. 6-7 години изминаха от началото на кризата и съжалявам, че тази мярка е, сега се въвежда 6 години след началото на кризата. По-добре късно, отколкото никога, така или иначе. Ако ще се въведе такова изискване обаче, как е, точно ще стане това? Ще направите ли нещо, за да помогнете на реалната економика и за да се справите с е, лошата конкуренция и конюнктура? Благодаря. Трябва да се намери начин промените в а, лихвените нива и в нашата политика да се прехвърлят в реалната економика. Искам да кажа, че има значителен напредък от а, юли 2012 година, когато Джеймс Бонд направи своето изявление. По отношение на финансирането, фрагментацията сред банките приключи. Ако погледнем депозитната основа на банките, ще видите, че нивата са същите от 2007 година. Така че фрагментацията сред банките от гледна точка на депозитите приключи. Има големи, е, голям напредък по отношение на е, ценните книжа, облигациите. По отношение на отпускането на кредити, напредъка не е толкова голям. Вече има известен напредък. Кредитните потоци все още са малки, но има известно съживяване. Едно изследване за отпускането на кредити от страна на банките показва, че има прогрес. Основното тук е следното. За да има сериозно увеличаване на кредитите, трябва да има две неща. От първо първостепенно значение е да има намаляване на риска за банките от тяхна гледна точка. Страните, които имаха най най-голям проблем с кредитите, имаха и най-голяма рецесия. Това е ключово по отношение на предлагането. Освен това, трябва да има и малки и средни предприятия, които да търсят кредити. А те търсят кредити тогава, когато имат клиенти, на които да продават. В едно от проучванията на МСП, което ако не се лъжа беше възложено от комисията преди около 8-9 месеца, беше зададен следния въпрос на малките и средните предприятия. Коя е основната причина за вашите трудности и кои са основните проблеми, когато правите бизнес? И първият отговор беше нямаме клиенти. И на второ място нямаме кредити. Така че виждате, че за, за банките е трудно да отпускат кредити на компании, които нямат клиенти. За щастие, Картината се промени значително. Виждаме, че има подобрение и от двете страни има плахо подобрение в данните за отпускането на заеми. Вие намекнахте за това, че трябва да се обвърже отпускането на средства от, от страна на ЕЦБ за банките с опускането на заеми от страна на банките към реалната економика. Нека да кажа, че това е един от е, инструментите, с който разполагаме в нашия каталог и все още обмисляме една такава възможност. Благодаря. Господин Драги има автомобил с е, много оръжие. Сега сам по Терхо от името на Европа на свобода и демокрацията. Благодаря, госпожо председател, ще говоря на фински. Благодаря. Е, господин председател, драги, за това, че дойдохте още веднъж на това изслушване. Искам да продължа подетото от колегите, но моята гледна точка ще е малко по-различна. Както казахте в е, вашето изказване. Основната задача на ЕЦБ е да се запази стабилността на цените. И казахте, че сте успели до известна степен. Аз съм от Финландия и ние сме в много специално положение в сравнение с Швеция. Много хора смятат, че е, финландската конкурентоспособност страда поради силното евро. Правим сравнение с Швеция. Естествено, въпросът е по обстоен. Той не засяга само скандинавските страни. Става въпрос за конкурентоспособността на страните от еврозоната. Има много държави, които не са конкурентоспособни. Много хора се оплакват, че еврото е твърде силно. И ако трябва да подема щафетата от колегата, какво смятате вие? Какви са пречките за това еврото да стане малко по-слабо? Защо не работите освен това по-активно, за да се постигне тази цел за инфлацията от 2%? Господин Драги, благодаря. Нашата цел, целта на нашите политики не е, е нивото на обмен, валутния курс. Валутният курс обаче е важен най-вече за стабилността на цените, защото когато казваме стабилност на цените, имаме предвид стабилност в двете посоки. Когато се отдалечим от тези 2% или сме под 2%, но близо до тях имаме проблем с стабилността на цените. Така че това е проблем за стабилността на цените и растежа. Така че това е важна задача и важна цел, когато правим оценка на паричната политика в средносрочен план. Благодаря. Господин Терхо иска думата. Ще продължа на фински. Благодаря. Има ли пречки да се постигнат тези нива на инфлацията от 2%. Може ли това да стане по-бързо, отколкото в средносрочен план? Нашата парична политика се опитва да откликне на различните е, търсения и стремежи и това е така вече няколко години. Ние предприехме различни валутни политики, всички те бяха насочени към това нашата парична цялостна политика да откликва в по-голяма степен на економическото развитие. Сега инфлацията е малко по-малко от 2% и току-що обясних защо това е така. И защо смятаме, че в средносрочен план ще има напредък и ще се откликне на очакванията. А именно в, в средносрочен и дългосрочен план очакваме да има стабилизиране на 2%. От името на НП Пабло Салба. Благодаря. Ако инфлацията беше 10% и се отпускаха заеми, мисля, че всички биха били много щастливи и щяха да ви аплодират. Само, че сега положението е много по-различно. Растежа почти отсъства, инфлацията според е, МВФ ще бъде около 1,5% до 2018 година. Затова няколко въпроса. Вярвате ли в прогнозите на МВФ? И какви допълнителни аспекти, отрицателни аспекти ще трябва да бъдат взети предвид преди ЕЦБ да реши да действа? И на следващо място, какви отрицателни или поне неположителни елементи от економическа гледна точка ще възникнат от ниския растеж и от ниската инфлация. Какво трябва да се случи преди ЕЦБ да бъде убедена, че трябва да приеме нестандартни мерки, за да постигне своите цели? По отношение на изкупуването на облигации, трябва ли да се направи нещо повече тук? Благодаря. Благодаря за нещастие. Вашите въпроси засягат тази забрана, която имам да обсъждам паричната политика в по-широк план. Всички инструменти обаче, включително тези, които споменахте, са в нашия каталог от мерки. Основното тук е тези инструменти да се разглеждат като ответни реакции при различни спешни ситуации. Инструментите не могат да бъдат взаимозаменяеми. Използването на съответните инструменти зависи от възникването на съответната економическа или финансова ситуация. Не мога обаче да кажа нищо повече, ще се огранича само до тези общи изказвания, защото ако кажа нещо повече, ще наруша правилата, свързани с нашата среща в е, четвъртък по отношение на, на паричната политика. Господин Залба. МВФ каза за прогнозни нива от 1,5% до 2018 година. Мислите ли, че тези прогнози са верни? Е, ЕЦБ ще публикува своите прогнози във връзка с срещата в а, сряда и четвъртък. За първи път ЕЦБ ще публикува прогнози чак до 2016 година, така че ще получите отговор на вашия въпрос в четвъртък. Благодаря. Благодаря. Е, сега разбирам, че не можете да обсъждате това, защото има период на забрана. Но, разбира се, инфлационният процент е нещо, което ни вълнува и за което всички искаме да разберем. Маркус Фебър. Господин председател, ще говоря немски. Или по-скоро баварски. Верно, че не сме на футболен матч, както беше в събота, но сега много бях... Да, да, не, не, не, не смечелихме матч. Но в крайна сметка резултатите бяха добри за страните от юга и лихвените проценти се възвърнаха и сега са сравними с тези преди кризата. Как, какво ще какво ще предприеме ЕЦБ? Ще се освободите ли от една част от а, облигациите или ще, запаз, ще запазите портфолиото без да работите и без да, без да действате, да има някакви действия, които да се предприемат по него. Сега, подготвяте ли също стрес тестове, защото разбрах, че някои от банките ще бъдат оценявани по резултати, а други с оглед перспективите, прогнозите. Не знам добре, ли, добре ли е да има двоен аршин, едните да бъдат а, оценявани по една, по едни критерии, другите по други. Благодаря ви. По втория въпрос. Всички банки ще бъдат оценявани по един и същи начин. Така че ще се направи един преглед на резу, резултатите и ще се прецени е, качеството на отчетите, на банковите отчети на всички отдални банки и то по едни и същи критерии както казах още в самото началото, Подобен преглед или подобна оценка обаче е ползотворна и дава резултати само ако е отговаря на принципите на прозрачност. И ако наистина отразява истинността на банковите отчети. Само тогава частния сектор ще е, придобие достатъчно, е, достатъчна представа, за да може и да има желание да е, инвестира в банковия сектор. Затова, както казах, подобен преглед, подобна оценка е ефективна само ако е прозрачна. И затова всички банки в еврозоната ще бъдат оценявани по този е, начин. Като казвам всички, имам предвид банките, които попадат под нашият надзор. Но, независимо от това, има разлика в начина по който се извършва надзора на малките и на големите банки. Тоест, за големите е, банки, които са на 100 и няколко наброй. Националните компетентни органи ще, ще участват в а, провеждането на надзора, просто те ще имат свои представители в, експерти, в експертните екипи, които ще провеждат този надзор и колкото до малките и ЕЦБ и надзорния съвет може допълнително да задава въпроси, да, да иска допълнителна информация и в, при необходимост да се намесва. Така че, както казах, всички банки ще бъдат а, а, оценявани съгласно едни и същи критерии. Можете ли да по, по, зададете отново първия си въпрос? Готови ли сте да а, ликвидирате вашият портфел от държавни облигации? тъй като разликите като на практика вече са несъществуващи. Първо, облигациите, които бяха изкупени на пазарите на заценни книжа, са една категория. Тогава, 2012 година, ние поехме ангажимента да запазиме и да задържиме тези облигации до техния батеж. И след това да, да няма а, закупуване на нови. А втория а, пакет са облигациите, купени по силата на преките парични транзакции от тях наистина може би ще ги предложим. Сега Лиам Ханкок. Благодаря, Шарон. Аз ще ви задам въпрос, свързан с дейността на тройката. Вие споменахте и ни представихте дейността на ЕЦБ през последните пет години. ЕЦБ успя да предприеме действия свързани с натиск. Ако програмата за преки парични транзакции беше задействана по-рано, смятате ли, че можеше да се избегнат проблемите, с които се сблъска Гърция? Второ. вие сте в по-добра позиция, отколкото през 2009 година, но в светлината на макроекономическите цифри в момента много от съотношението дълг БВП е много значително, около 140-130-140%. Така че ако се реши да се извърши преструктуриране, ЕЦБ ще претърпи ли загуби? Защото при първото преструктуриране е, ЕЦБ изкупи държавни облигации от Гърция за 44 милиарда евро – това може да даде добри резултати, когато няма а, натиск над ликвените проценти. Първо, дали можехме да постигнем по-добри резултати? Вероятно. Но има и по-задълбочен по отговор на вашия въпрос. Когато си зададем въпроса какви кое е, възвърна доверието в Европа? Какво възвърна доверието в еврото? То отговора е три компонента. Първо, дейностите, предприяти от много страни, особено от онези, които бяха а, в, а, изправени пред най-големи трудности, т.е. действията, които те предприеха в правилна посока. Решенията сети през юли 2012 година. Второ, втория компетент или вторият аспект – Европейския съвет, който заседава през юни 2012 година и който на практика създа, създаде или от генерира Европейският банков съюз. И по този начин възвърна доверието към в европейската економика. А по втория ви въпрос, да, положението е по-добро, отколкото беше, но положението в никакъв случай не е по-добро. Продължаваме да имаме висока безработ, частица. Сега има така ни положителни признаци, има стабилизиране на броя на безработните в някои страни, дори а, цифрите клонат към спад до 2%. Така че има някои признаци на подобряване, но ако се запитаме защо безработицата се увеличи много в някои страни и доста по-малко в други, то е защото най-вероятно има а, един много голям процент безработица, която има структурни причини, които трябва да бъдат решени, да се намери решение на точно на тези структурни проблеми чрез реформи. А колкото до загубите за ЕЦБ, мисля, че е твърде рано да а, правиме прогнози, но знаете, че ние не можем да извършваме мониторинг над, в финансовият сектор по силата на член 123. Ние нямаме подобни правомощия. Така че всичките дейности са насочени към изпълнението на програмите. Има разлика между пряката финансово управление и е, пунктуалното финансово управление. Сега, следващо. Благодаря. Имам два кратки въпроса. Първият е свързан с е, прегледа върху банковото кредитиране и МСП. Вие говорите за каталог или арсенал, не си спомням точно какво. Но бих искал европейските институции да се да обединят усилията си да се преодолее автоматичността. Когато банките са на автопилоти купуват и продават продукти, които не разбират, е проблем. Има обаче е, друг проблем. Вече няма, поне в моята страна, традиционен управител на банката. Двама души могат да отидат в е, банка. Един не е необходимо обаче да стоят в е, банката. Можем ли да може ли пак да се върнем към банковите управители, които взимат решения възоснова на анализ на кредитоискателя във всичките му аспекти. Още един въпрос. Аз бях задал въпрос за инфлация на активите, особено в областта на жилищните имоти. Виждам признаци на подобна инфлация в Дъблин. Имате ли инструменти за преодоляване на този проблем? Нека да отговоря на втория въпрос. Има признаци за, повишаване, за повишение на цените на жилищните имоти в някои части на еврозоната. Ние следим това явление с голямо внимание. Този път обаче има разлика. Една от, е, една от тези разлики е, че кредитните потоци са много по-слаби. А в миналото, когато цените се повишаваха, кредитните потоци а, бяха много бурни. Така че рано да говорим за балон на жилищните имоти, но при всички случаи следим въпросът внимателно. Какъв е отговорът обаче? Отговорът не е да се промени валутната политика, тъй като тя е ориентирана към ценова стабилност за целия, цялата еврозона. Идеята е да се решават проблеми, свързани с местни балони, а за тях се прилагат местни или макропруденциални инструменти. Ето защо разработването на идеята, на концепцията за макропруденциалните инструменти е толкова важно, защото те са задължителна част от запазването на финансовата стабилност в еврозоната. По този начин се освобождава валутната политика от а, изпълнението на цели, които не попадат в нейния мандат. Друг въпрос е свързан с поведението на банкерите. Вие сте абсолютно прав. Кредитирането се превърна в една е, индустрия, в която се прилагат автоматични методи и механизми, вместо да се използват онези преценки, които правиха управителите и банкерите не чак толкова отдавна. Това има своята цена за банковия сектор. Анализът на кредита е, е ориентиран не толкова към клиента и не зависи толкова от преценката за клиента, колкото от възприетата процедура и процес. Резултатът е, че често се отпуска кредит тогава, когато не бива или се отказва кредит тогава, когато не е обосновано. Това влияе върху рентабилността на банките и е, рискуват и позицията риск в балансовите отчети. Има много причини за това. Но повечето банкери разбират, и всъщност това беше една тенденция, която се наблюдаваше от началото на 2000-та година и до към 2010 година. В продължение на 10 на години поведението на банките се промени. Мисля, че нещата започват да се преосмислят част от а, това явление всичко да се основава на възприета процедура а, е свързано с а, поведението преди кризата. Има някои сектори на економиката, в които процесът е, сам по себе си се основава на процес. Например, в областта на ипотеките има един е, набор от е, параметри в всяка една страна. Но кредитирането за МСП, индустриален кредит и другите форми на кредит не могат да се осъществяват с автоматични системи. Добре, благодаря. Трябва да престанем да задаваме толкова интересни въпроси. Следващи от името на и демократите е Леонардо Доменичи. Заповядайте. Господин председател, на това последно явяване пред нашата комисия имам един общ въпрос. Аз мисля, че в известен смисъл – Европейската Централна банка излезе извън своя мандат. Това обаче не е провокация и не е нарушила договорите и не сте Джеймс Бонд. Всъщност ЕЦБ според мен свърши работата на други, защото това е единствената институция, която защити решително единството на еврозоната. И всъщност предотврати разпада, разпада на проекта. Вие ни казвате, че тази техника има своите ограничения. Тук идва място на ролята на политиката. И тук питам, каква е, какво е посланието на, към гражданите? Не говоря за програми, политики, архитектури, рефо, структурни реформи. Говоря за обща култура. Как да дадем нов импулс на, на как да дадем допълнителен импулс на усилията за доусъвършенстване и доизграждане на Европейския съюз? А, това съвсем не е лесен въпрос за банкер и чиновник. Ще се опитам да му отговоря от своята по-тясна гледна точка. Европейският е, съюз трябва да, е, да се върне към миналото, а именно да бъде остров на благоденствие, създаване на работни места, част от света, където има растеж, където е интересно да живееш, където младежите имат надежда. И тук не бих спекулирал за необходимите политически промени, тъй като излиза извън рамките на моите възможности да правя интересни съждения. Има обаче области като структурни реформи, стабилност на политическата система, обща воля за растеж. Растеж не от дълга, защото ако има нещо, което разбрахме и научихме, в е, Европа и еврозоната по-конкретно е, че безкрайното трупане на дълг не води до устойчив растеж. В един момент настъпва рецесия. Рецесията, както видяхме през последните е, години, е особено болезнена, не само поради е, непосредствените последици, но и поради това, че прави на пух и прах надеждите, особено на младите и така. Посланието следва да бъде на възстановяване на Европейския съюз като на остров на стабилност, съдавна работни места, надежда, свобода. Това е. Благодаря. Благодаря. Астрид. Астрид Люлинг за НП. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, съжалявам, че закъснях, но имах много важно заседание в Люксембург. Бих искал да ви задам три въпроса. Когато следвах и изучавахме политическия съюз, там се казваше, че инфлацията е нещо положително. Верно, че това беше преди 60 години. Вероятно малко съм така закъсняла и останала в миналото, но се радвам, че в моята страна, в Люксембург, инфлацията е под 2%, защото предвид индексацията, за нашата конкурентоспособност е добро. Да е добре да не плащаме 2,5% индексация на заплатите, но не само на заплатите, и то на най-високите заплати, включително и заплатите на държавните чиновници, дори индексирането на цените. Но Откакто съществува Централната банка, вашите предшественици, господин Тришен, настояваха на факта, че трябва да премахнем е, автоматичното и систематично индексиране. Не смятате ли, че в крайна сметка за нас е положително че нямаме подобна инфлация. Това не е точно дефлация, но все пак една ниска инфлация под 5%. Второ, стойността на китайската валута се увеличи с 25%, но през последните дни има спад. Защо? Смятате ли, че а, а, китайските власти действат целенасочено? И трето, колкото до данъка върху, данъка върху финансовите транзакции, не смятате ли, че съветът трябва да оттегли своето предложение относно въвеждането й, тъй като много голяма част от финансови услуги и по-специално свързани с преки е, транзакции просто ще се изнесат от Европа и няма да може да се постигне целта повече заетост, повече растеж в Европа. По-скоро е, резултатите ще бъдат е, обратни. Така че опитайте се да отговорите за 2, мин... за 2 минути, защото нямаме много време. Благодаря по първия въпрос. Кой беше той? Че какво, какъв е двигателя на възстановяването? Кой е двигателя на възстановяването? Предимно износа. А сега постепенно е свързан и с вътрешното търсене. И възвръщането на доверието, разбира се. И тук съм абсолютно съгласен с това. Защото възстановяването на економиката идва и от покупателната способност на служителите, но включително и на пенсионерите, защото нека не забравяме, че има доста голям брой пенсионери в Европа. Така че тяхната покупателна способност продължава да бъде е, значителна предвид точно ниската инфлация. Поради ниската инфлация. И а, на практика те разполагат с повече средства, а, пък в противовес имаме а, значителната безработица, които безработните в по-голямата си част имат по-ниска покупателна способност. А колкото до втората до втория ваш въпрос не мога да ви дам отговор. Просто не, не знам защо първо се увеличило валутата е и, че и, след, и след това е имал спад спрямо е, долара, не мога да ви кажа. Колкото до данъка върху финансовите транзакции, третия ви въпрос, ЕЦБ не коментира този проблем, тъй като това е въпрос, който се решава на политическо равнище. Единственото е са, са, са последиците, които това може да има върху а, а, другите политики. По тази, тази говорим, с, работим с комисията следващия. Антолин Санчес Преседо. Благодаря, господин председател, за вашето сътрудничество. През последните няколко години, без съмнение, предприехте някои много важни мерки. Вие самия подчертахте, че гражданите гледат на Европейския съюз от гледна точка на това доколко той може да генерира растеж и работни места. И тук точно имаме още много работа. Смятате ли, че паричната политика може да направи нещо? Има ли нещо, което не сме направили и което може да се направи, за да се подобри положението на малките и средните предприятия? доколко паричната политика може да направи нещо и какво може да направи тя, за да допринесе за постигането на целите на Съюза. Един колега вече говори за максимално устойчива заетост. доколко тя е съвместима с паричната политика и стабилността на цените и какво можем да направим за максималната заетост. Благодаря. Господин Драги, благодаря. Не мога да коментирам взимането на решение във връзка с паричната политика в момента. Нека да отговоря на втората част от вашите въпроси. Паричната политика постигна много през последните две години и половина. Тя не може обаче да изпълни задачите на други хора. Не може да замени правителствата в техните действия. Сега излязохме от най- дълбоката криза. И съответно правителствата биха могли да преосмислят своите усилия за бюджетна консолидация. Тук веднага добавям. Не в смисъл на това да подкопаят постигнатия напредък, който беше извоюван с цената на толкова много жертви, а от друга гледна точка да се направи това, което ЕЦБ нарича усилие за консолидация, което да е насочено към растежа. С други думи, да се намали данъчната тежест, да се намалят текущите разходи, евентуално да се увеличи инвестицията за инфраструктура, Нека да ви припомня, че капиталовите разходи никога не са били толкова ниски, ако погледнем последните 10 години. Така че определено трябва да се подобри инфраструктурата в някои страни в сектора на услугите, в други страни в други сектори. В същото време, тъй като това е неразделна част от консолидацията, за която говоря, трябва да има структурни реформи. А структурните реформи са различни в зависимост от конкретните страни. Всяка страна има различни реформи пред себе си, които биха довели до засилване на растежа, работните места и конкурентоспособността. Благодаря. Председателката благодаря. Сега от името на Алден Нил Стурвалц. Благодаря, господин председател. Преди седмица комисията гласува по доклада за тройката и разгледахме различните страни в ситуация на криза и говорихме за шофьора, за пътника, разпределихме различните роли, имаше и невидим шофьор. Невидимия шофьор беше отделен като роля за ЕЦБ. Какво ще кажете в това отношение? На следващо място така наречения Чикаго Викс индекс се повиши това означава, че има натиск върху ликвидните средства. Какво ще кажете? Председателката, радвам се, че говорихте за Астон Мартин, защото така правите връзка с Джеймс Бонд. Господин Драги, нека да не раздуваме твърде много тази метафора. Всъщност, тук един ваш колега говори за Джеймс Бонд, а не аз. ЕЦБ. Прав сте, тя е малко невидима. Това е невидимия шофьор на колата и той задава решения за банковия, за финансовия сектор, но тя ще става все по-невидима за бъдеще. ЕЦБ обаче има своята роля. Ако канала за отпускане на заеми – който е основният канал в Европейския съюз, в еврозоната, не работи, значи основната ни парична политика няма да работи. Съответно, една от целите на ЕЦБ е да подобри функционирането на канала за отпускане на заеми, за да може и паричната политика да работи и да се прилага както трябва. Много често Подобрението, за което говоря, не се свежда само до банковия сектор, но изисква действия и в други области. И това е другата роля на ЕЦБ. За в бъдеще ще видим какво ще стане. Твърде рано е да се обмислят други роли за ЕЦБ, поне докато кризата е на лице. Докато не кажем категорично, че сме излезли от кризата, не можем да обмисляме нещо подобно. Що се отнася до втория ви въпрос и ликвидността, наблюдаваме какво се случва – Ликвидността зависи от различни фактори и не е лесно да се установи стабилна връзка между ликвидността и функционирането на, на пазарите. Така наречените ВИКС нарастват зависимост от това, което се случва с а, ликвидността в края на месеца. Това е имало въздействие в миналото. И след това има връщане към предишните нива в последващия цикъл. Благодаря. Стигаме до последния оратор. В рамките на тази сесия Питър Симон от Социалистите и Демократите. Благодаря. Господин председател, драги, искам да задам един много важен въпрос. Какви са плановете за дългосрочно финансиране на европейската економика? Знаете за Европейската банкова сметка имаше идеи да се събират средства и да се влагат. Съответно, ще има фиксирана лихвена ставка за агенциите на комисията и за самата комисия и тя ще отпуска съответно средства на економиката. Аз съм от страна с малък брой банки. Малките спестовни каси в моята страна финансират като цяло економиката. Мислите ли, че плановете на комисията могат да застрашат финансирането от страна на, на малките спестовни каси и банки. Мислите ли, че този механизъм, който е добър по своя характер, може да нанесе щети и да има по малка ефективност тук и може да се нанесе вреда на, на, на тези малки банки. Мислите ли, че някои банки могат да се окажат в по-тежко положение, защото просто ще пострадат във връзка с техните депозити? Господин Драги. Не съм сигурен, че плановете за дългосрочно финансиране на комисията ще бъдат от такъв калибър, че да породят такива последици за останалата част от банковата система. Това е една от мерките, за да се подсили дългосрочното финансиране. Но тази мярка не може да се конкурира с други източници на финансиране за банковата индустрия. Така че от тази гледна точка не съм сигурен, че вашите страхове са оправдани. Не казвам, че на 100% не са оправдани. Ако тези планове доведат до подобряване на економиката, това ще окаже положително въздействие и върху депозитите в останалата част от банковата система. Председателката, благодаря. Така приключваме по отношение на диалога за паричната политика. Ще преминем след това към публичното изслушване във връзка с Европейския съвет за системен риск. Ще направим прекъсване само от няколко минути. Моля да не си тръгвате. Тук имаме да обсъдим някои неща и след това ще се върнем на изслушването за Европейския съвет за системен риск. Благодаря на всички. Okay. Okay, let's, let's recommence. Um... Нека да подновим работа. Преминаваме към изслушването с участието на Марио Драги, председател на Европейската Централна банка в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск. Той помоли да събираме въпросите в групи, тъй като въпросите са свързани с много различни области. Нямаме толкова много въпроси тук, така че предлагам да процедираме последния начин. След представянето на господин господин Драги. Ще дам думата на няколко колеги, ще съберем въпросите и след това ще се дава отговор. Ще видим какво ще стане. Миналия ни опит показва, че тази система работи по-добре. Още веднъж искам да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вашата комисия за дейностите на Европейската комисия за системен риск. Економическите и социалните, економическата и социалната цена на кризата е ясна на всички. Необходимо е да постигне допълнителен напредък в оздравяване на финансовата система. Комисията за системен риск играе ключова роля за постигането на тази цел. Днес ще ви искам да ви дам актуална информация за дейността, която върши Комисията за системен риск за постигане на тази цел. От началото на кризата бяха предприяти важни стъпки за преодоляване на слабостите в финансовата система. На 1 януари тази година влязаха в сила нови потенциални правила. Те са насочени към осигуряване на по-добра регулаторна рамка за банковата система. Искам да отдам дължимото на ключовата роля, която изигра Европейския парламент като съзаконодател за постигане на този решаващ етап. С влизането в сила на новите пруденциални правила, Европейския съюз ще има възможност да осъществява макропруденциална политика въвеждането в действие на тази политика сега е основното предизвикателство. Ето защо с радост искам да ви информирам, че след последното ми явяване пред вашата комисия, комисията предприе сериозни стъпки за посрещане на това предизвикателство. В момента на нашия вебсайт ние публикуваме редица документи, за това как властите могат да използват макропруденциалните инструменти, предвидени в новите пруденциални правила за премахване на рисковете пред финансовата стабилност. Ние се надяваме, че съответните власти ще извлекат полза от тези материали. Европа все още не е излязла напълно от кризата. Основният принос на макропруденциалната политика е да спомогне за изграждането на буфери и оздравяване на балансовите отчети на банките. Използването на тези инструменти обаче може да бъде уместно в близкото бъдеще и материалът на Комисията за системен риск ще помогне в тяхното приложение. Има случаи е, на страни, в които има тревожност за задлъжнялостта и тенденциите в е, е, сектора на движимите имоти. През 2013 година Швеция въведе долна граница с рискова претегленост за ипотеки и макроликвидни мерки. Холанди, в Холандия беше активирана а, горна граница за съотношението кредити към а, стойност с оглед на тенденциите в сектора на движимите имоти. Bank of England и Министерството на финансите в Великобритания решиха да променят акцента в схемата финансиране за предоставяне на кредити, като премахнаха преките стимули за разширяване на кредитите за домакинствата. Пред няколко седмици Deutsche Bundesbank изрази тревога за бързото е, нарастване на е, цените на недвижимите имоти в големите германски град, градове. Няколко думи за материала, който току-що публикувахме. Може би помните, че през 2012 година ние излязахме с препоръка към държавите членки, в която им предложихме да създадат национални органи с макропруденциален мандат. Нашата оценка все още е в процес, но вече мога да кажа, че след препоръката в държавите членки бяха поети предприяти множество законодателни инициативи. Към момента 19 държави членки вече са приели макропруденциално законодателство, а в 4 други страни са внесени законопроекти. Миналата година а, ние излязахме с още една препоръка, а именно на макропруденциалните власти да се дадат необходимите инструменти да изпълнят своя мандат. Искахме властите да разполагат с необходимите инструменти, за да постигнат основните цели, които водят до финансова стабилност. Тук влиза предотвратяването и неутрализирането на прекомерен растеж на кредитите, задлъжнявост, несъответствие в падежите и концентрация на риск. Документите, които ще публикуваме днес, са крачка напред – в повишаване, в въвеждане на макропруденциалната политика. Основна характеристика на нашия материал е наръчник, който е насочен към макропруденциалните власти. Там има конкретни съвети за това как да се разработят и прилагат макропруденциални политики за банковия сектор. В, е, към наръчника има кратък е, доклад, насочен е, към политиците. Там има обзор за това как да се прилага на практика новата макропотенциална политика. Ние гледаме на този доклад, основен доклад, като на полезен инструмент, който да предостави информация на разбираем език за макропруденциалната политика. В наръчника ние разглеждаме пълната гама от макропруденциални инструменти, от контрацикличните капиталови буфери, през инструментите за недвижими имоти и лективност до е, инструментите насочени към е, структурните и системни рискове в е, най-важните банки. Ние разглеждаме системно всеки инструмент, разглеждаме целите, които той постига и как прилагането на този инструмент може да повлияе върху финансовата система и економиката, както и индикаторите, които се могат да се използват за неговото активиране. В наръчника са разгледани няколко важни въпроси, които обхващат различни инструменти, именно как да се избере най-подходящия инструмент за даден риск, как да се намали склонността към пасивност, на която органите на властта се натъкват, когато е, трябва да поемат не само непосредствената и предстоящата цена, но и по-дългосрочни аспекти. И също така как да се вземе предвид е, ефектите върху други страни е, на използването на даден инструмент. Сега стигам до ролята на Комисията за системен риск в съответствие с новите пруденциални правила на нас ни бяха възложени различни задачи, в това число издаване на насоки, мнения и препоръки по определени макропруденциални инструменти. Също така към нас се обръщат с молба да участваме в консултации по преглед на пруденциалните правила. Ние ще трябва да изградим сериозна инфраструктура и економическа рамка, за да се справим с новите искания. Но и тук вървим в график. Ние се обърнахме към членовете, изградихме екип, който ще оцени различните макропруденциалните мерки за да се осигури съгласувано и еднородно приложение в целия Европейски съюз, ние работим по водещи принципи за определене на процентите на контрацикличните капиталови буфери. Следващия път, когато дойда при вашата комисия, аз ще ви дам актуална информация за тези инициативи. Сега няколко думи за бъдещето. Е, нашата допълнителна задача в рамките на нови пруденциални правила изисква от нас е, да провеждаме е, по-прецизен анализ на системния риск и политика. Също така ще трябва да засилим ролята си в наблюдението и ръководството на макропруденциалната политика в Европейския съюз. Заедно с това ще трябва да преразгледаме процеса на взимане на решение, за да се съобразим с кратките срокове, предвидени от законодателите за представяне на нашите становища. Аз съм убеден, че новите правила ни предлагат и нова възможност. Комисията за системен риск може да стане център за събирането и разпределението на информация за макропруденциалната политика в Европейския съюз като първа стъпка. В нашия вебсайт е предвидено място, на което ще се публикуват всички национални мерки които са стигнали до нашето внимание във връзка с първата ни препоръка за кредитиране в чужда валута. Благодаря ви и очаквам вашите въпроси. Председателката, както казах, ще чуем ре... няколко изказвания с въпроси. Жан-Пол Гозес от НП има думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател. Господин президент, не можах до сега да ви задам въпроси, но първо искам да ви благодаря за сътрудничеството между нашата комисия и ваше лично. И тъй като да, това заседание най-вероятно е последното за нашия мандат. Но вие ще продължите да бъдете на този пост и след изтичането на мандата. За нас не е сигурно, но Парламента искаше да превърне президента на ЕЦБ председател на съвета. Но от известно време вие упражнявате това председателство. Смятате ли, че нашата идея беше добра? трябва ли да продължим или по този начин или да променим нещата? Благодаря, казва председателката. Sure, I got the end of не чух края на вашия въпрос. Какви полуки е, сме извлекли от а, предложението на този парламент? Не, прекалено бързо говорих явно. А, когато създадахме Европейския съвет, решихме, че президента на ЕЦБ ще бъде и председател на съвета, поне в един пръв на един първ етап. Пък кажете, какви са полките от това? Смятате ли, че беше добра идея или трябва да се променят нещата за бъдеще? Благодаря за социалистите и демократи Саид Ел Кадрауи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин президент. Бих искал да ви задам следния въпрос а, и знаете, миналия септември по различни препоръки коми, комисията създаде фондове на пазарите и Европейски и СССР излезе с препоръки в края на 2012 година, включително да се създадат така наречените винас. А, Първата, първият етап беше, беше така, беха да реча така наречените буфери, а в един втори етап е така наречените Венус. Но ние, ние не сме убедени, че трябва да се вземат допълнителни мерки относно Винус. Кажете какво е вашето мнение по по въпроса за преминаването от а, капиталовите буфери към а, Венус. Смятате ли, че ще има допълнителни е, рискове, ще проистечат допълнителни рискове от прилагането на тези мерки. Следващият. Силви, искате ли да вземете думата? Искам само да кажа, че първо искам да, председ... да благодаря на господин президент. Аз също споделям, исках да ви задам двата въпроса, които ви зададе Жан а, Пол. И също е, втория въпрос относно буферите и Винес. Вики Форд. Аз а, ще задам един административен въпрос. Ще, ще влезе пролета на а, мис Мони Пени. Пеш беше, беше част от това е и а, преференциалните мерки по депозите, както и важната ролята, важната роля, която продължава да бъде отредена на държавните помощи. Така че всичко, всичко, всичко, всичко това даде някакви допълнителни правомощи и нови роли на комисията и това може би ще доведе до е, конфликт на интереси, особено що се отнася до държавните помощи и начина по който се е, харчат парите на данекоплатеца. Ние бихме като парламент бихме искали да има а, разделение на двете ви роли. Ролята ви на а, президент на ЕЦБ и на председател на е ССР защото е, тази независимост и това разделение на е, функциите е от огромно значение за запазване на независимостта и правилното разходване на парите на дъргоплатите. Жан-Клод Бесе. Господин е, председател, Моя въпрос не е свързан с казаното от преждеговорящите, но аз бих искал да, да ви кажа, да ни кажете защо се случиха тези защо имаше проблеми и защо имаше бурно развитие на пазарите на е, страните, които бързо се развиват и доколко е, тези е, бурни събития, тези бури, ако мога така да се израза, е, ще, ще имат последици за нашите пазари, защото е възможно да има свиване на кредитите и намаляване на паричните потоци на тези пазари т.е. ще има по-малко търсене в тези страни и съответно това ще се отрази на износа на Европейския съюз. Един от проблемите проблемите след кризата по-бавното изкупуване на активи ще продължи. Тоест, с една дума, господин председател, не трябва ли да се подготвяме е, от сега, защото е, можем да, да, да бъдем поставен, пред, пред, поставени пред свършен факт и СССР готов ли е за е, развитието на събитията през следващите няколко години. Госпожа Мариза Матайс. Господин Драги, възползвам се от е, вачество, качество на председател на ССР, за да, за да попитам, да ви питам следното. Ще се върна към казаното от мен при предишния кръг въпроси и достъпа до кредите за малките и средни предприятия. Вие казахте при първия отговор, че малките и средни предприятия се сблъскват с проблеми не толкова свързани с достъп до кредити, до средства, колкото до търсене и до е, възможност да продават е, своите стоки. Да, аз съм съгласна с вас, защото всичко това е свързано с е, безработицата, с увеличаване на разходите и така нататък. Но колкото до достъпа до кредити и доколкото държавния дълг и продължава да бъде в центъра на проблемите, то заплащането не е същото. Ако една, едно португалско предприятие, което се сблъсква с проблеми, е, с които се сблъсква и немско предприятие, е, то португалското предприятие е, има достъп до кредит 60% по скъп отколкото е, немското предприятие. Мисля, че стрес-тестовете имаш, имаха точно за цел да премахнат тези разлики. Но, въпреки всичко, е, механизма за банковото преобраз... преобразуване не действа еднакво навсякъде. Той е просто един мит за много страни, в зависимост от географското положение. Така че е, Стрес-тестовете, прегледа по принцип не, не, не, не, не разреши проблема, свързан с е, справедливото и равноправния достъп до кредити. Така че, може би да отговорите на първия кръг въпроси. Благодаря. Ще следвам реда на постъпване на въпросите. Първият въпрос беше следния. Той беше свързан с ролята на Европейския съвет за системен риск от самото му начало. Като обърнем поглед назад, можем да кажем, че съвета се наложи като авторитетна институция в дискурса за финансовата регулация в Европейския съюз. Той започна своята дейност в една много трудна обстановка. Спомняте си, че кризата току-що беше избухнала. И продължи своята работа в променяща се регулаторна среда. Създаваха се нови инициативи, нови институции. Когато се създаде съвета, нямаше механизъм за преобразуване, нямаше единен надзорен механизъм. Повечето от стъпките предприяти през последните две години още не бяха предприяти. Така че съвета за системния риск действаше в променеща се среда и той поддържаше успешно своята роля и изпълняваше своя мандат в тази среда и за мен беше удоволствие да съм председател на този съвет. И определено ще положа всички усилия, за да направя така, че тази институция да премине през различните необходими промени. Моя мандат естествено е във ваши ръце и в ръцете на съвета. Като цяло, искам да кажа, че ако се наложи да погледна смисъла на съществуване и целите на Европейския съвет, за системен риск можем да дадем много положителна оценка. Втория въпрос относно фондовете на паричния пазар. Спомняте си, че позицията на съвета за системен риск беше, че трябва да се прехвърлят Синапс фондове в Винап фондове, възоснова на заключението, че Синапс фонда би довел със себе си системни рискове. рискове. Това, между другото, беше и позицията на е, Федералния резерв на САЩ. Естествено, SEC има различна позиция, има различни позиции по темата. Тази тема обаче беше засегната за първи път преди комисията да направи своето предложение за 3% капиталов буфер, буфер за Synapse за известно време, преди те да бъдат прехвърлени и преобразувани в така наречените VNAPS. В рамките на нашия съвет за системен риск не сме имали дебати за преоценка на предложението на комисията, но мисля, че при мафаци това е една добра последваща стъпка. Но, както вече казах, не мога да се изказвам от името на Общия съвет, защото там не е провеждан такъв дебат. Аз мисля, че това би била една добра втора стъпка една добра крачка напред. Между другото, комисията има същата оценка като тази на нашия съвет относно евентуалните системни рискове, свързани с така наречените синапс. Трите процента прак са един доста разумен прак, индустрията смята, че има твърде висока цена, която трябва да се плати. Следващия въпрос относно турбуленцията. Настоящата турбуленция на финансовите пазари. Нека да ви попитам. Имате предвид събитията от днешния ден или събитията от последните няколко месеца? Ако говорим за събитията от днешния ден, вече ви казах, че дори да ги разглеждаме количествено или от гледна точка на взаимодействието между финансовия сектор и другите сектори, бих казал, че е много трудно да се правят прогнози относно економическите и финансови последици на такива големи геополитически рискове. Ако говорите за турбуленция от последните няколко месеца, бих казал, че еврозоната общо взето се справи с тази турбуленция и то много добре. Реакцията на намесата от страна на САЩ беше общо взето положителна. Много от а, голи, голяма част от тази положителна реакция вече се видя на пазарите, така че въздействието върху еврозоната не е било отрицателно. Всъщност доходността по облигациите на страните в рамките на стрес тестовете нарасна. Има обаче ефекта на доминото върху новопоявяващите се економики – и там ответната реакция е изключително сложна. Имаме три вида действащи лица. Най-важните действащи лица правителствата на новопоявяващите се пазари. Когато погледнем въздействието на мерките върху економиките на новопоявяващите се пазари, ще видим, че имаше отрицателно въздействие най-вече върху чувствителните економики, тези, които имах голям дефицит по текущата сметка, голяма задължнялост, ниско ниво на резерва в чуждестранна валута. Други страни, определящи се като новопоявяващи се економики, се справиха по-добре с турбуленцията. Така че първите Важни актьори са правителствата, които трябва да направят своите економики по-устойчиви на подходящите економически политики. Има обаче и едни други актьори, финансовата юрисдикция в тези страни и централните банки. Много е трудно да има координация между нас, тъй като всеки има зададен национален мандат. Но има действия, които водят до ефект на доминото върху новоповяващите се пазари и ние трябва да учитаме тези последици, когато взимаме решения за паричната политика. И третия актьор, който може да направи най-много, международните финансови институции и на първо място МВФ. МВФ може да подобри устойчивостта на новоплавяващите се економики чрез поредица от инструменти. Всъщност тези економики разполагаха с така наречените FCL, но не използваха този инструмент поради дамгата, която би се поставила заради надежността на този инструмент. Така че по отношение на ефекта на доминото и решенията за паричната политика, е, тези решения бяха взети в рамките на мандата и с оглед на евентуалните последици. Последният въпрос беше за връзката между... О, извинявам се. Извинявам се. Ако правилно съм разбрал вашия въпрос, то е следния. Каква е легитимността на комисията, когато тя администрира държавната помощ. Моят въпрос всъщност е как ще управлявате този конфликт на интереси? Вие разделихте персонала, имате секретариат. Въпросът ми е как ще управлявате този конфликт на интереси между хора, които а, и правомощия свързани с държавната помощ и с преобразуването. Господин Драги, всъщност Европейския съвет за системен риск не е дава мнение по този въпрос, но тук отново става въпрос за управлението на единия механизъм за преобразуване. Този механизъм трябва да има независим борт, който да може да решава в зависимост от правилата за държавната помощ. Борда обаче трябва да е независим и да може да взима бързи решения по един независим начин. Не трябва да забравяме обаче, че ако погледнем органите натоварени с преобразуването, независимо дали те са национални или ще има общ такъв орган, неговите действия трябва да са в съответствие с правилата за държавната помощ, за да не може да накоплаците да финансират банковата система. Още един въпрос. Ще дадете ли на комисията последната дума по отношение на преобразуването на проблемни банки? и по отношение на държавната помощ. Независимостта на решенията във връзка с държавната помощ ще бъде поставена под въпрос. Затова искам да попитам, какъв опит имате вие по отношение на управляването на конфликт на интереси? Персонал с различни функции или какво? господин Драги. При нас паричната политика е разделена от надзора. Имаме редица правила в тази връзка. Сега изготвяме вътрешен наръчник с различни разпоредби. Аз съм бил ръководител и в двата сектора в рамките на ЕЦБ. Това въжи, между другото, и за повечето централни банки в Европа. Но в Европейския съвет за системен риск има разделяне на функциите и мисля, че подобно разделение ще се наложи в новия механизъм за преобразуване. Единният механизъм за преобразуване. Естествено не трябва да изпускаме от поглед проблема, за да гарантираме, че това ще се случи. Последният въпрос беше свързан с връзката между суверенния риск и риска за банките. Мисля, че трябва да разгледаме нещата от съответната гледна точка. Тази връзка се обсъждаше най-много през 2010 година. Тя беше пренебрегвана, пренебрегвана преди е, финансовата криза и върху нея се хвърли светлина а, е, след след а, е, така нареченото ПСИ. Сега Проблема като че ли е решен, но все още има фрагментация. Не е решен напълно. По отношение на, на отпускането на заеми има фрагментация. Ако погледнете застрахователните компании, начина по който те инвестират а, средства от своя резерв, а, ще видите, че има доста голяма раздробеност. С други думи, те инвестират в активи, в онази страна, в която се намират притежателите на полици. Така че много трябва да се направи, за да се реши проблема с съществуващата фрагментация. Създаването на един надзорен механизъм е допълнително отслабване на тази връзка. Той самия допринася за отслабването на тази връзка, защото Оценката на банките в различни части на Съюза ще се прави от общ надзорен орган и така ще се заличат притесненията, че има чисто национална оценка, която пък е размита от корисни интереси. Не можем обаче да кажем, че има разделение на тази връзка в пълна степен. Това може да стане само ако има единен механизъм за преобразуване с а, а, общ предпазен механизъм от последна инстанция или така наречения бакстоп. Значи, ако се върнем 3 години назад, единният надзорен механизъм щеше да бъде допълнителна стъпка, сега обаче можем да кажем, че последната брънка от веригата, последната стъпка би бил единия механизъм за преобразуване. Благодаря. Благодаря, ами така приключваме, казва председателката. И това беше и моята последна роля като председател, когато вие се явявате пред нас. Надяваме се да идвате и друг път. Благодаря ви. Okay. And I can just tell you our next И така остава ми само да ви кажа, че последващото ни заседание е в понеделник на 10 март в Страсбург. Благодаря. Онези, които ще присъстват на някакво друго заседание, трябва да отидат максимално бързо там.